Имаме едно изменение в дневния ред. Точка 9 ще се гледа преди точка 8. Искането за това а, разместване получихме преди малко. Не виждам някой да възразява. Езиковия режим за днес, освен естонски и малтийски, разполагаме с превод на всички други официални езици на 4 март между 3 и 4 половина ще проведем работна група, работна среща по въпросите за интервенцията. Повтарям, на 4 март между 1 и 2 и половина в АГ2. Тристранната среща за доклада Мак Ейвън ще се проведе на 12 февруари. Доклада Лиезе за авиацията. Имаше тристранна среща на 18 февруари. На 18 февруари отново имаше също така и тристранна среща за меда. Следващата ще бъде през март. По моя доклад, тристранната среща ще се проведе на 5 март. Директивата, разглеждането на директивата за продуктите беше разгледана. Разполагаме с изменен текст. Разполагаме и с обяснение на внесените изменения. Ще гласуваме следващата седмица в пленарна зала. бих искал да изпратим досието с придружително писмо на председателя. Не виждам някой да възразява. Ще следваме тази процедура в такъв случай. Забравих да се спра на протокола от заседанието от 4 и 5 ноември. Някой да има някакви възражения по протокола? Не, в такъв случай приемаме протокола в настоящия му вид. Европейски економически сметки за околната среда. Ще гласуваме. Начало на електронното гласуване. Всички ли гласуваха? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 39 за. Приема се. Точка 6. Устен въпрос. Гласуваме по електронен път Правим проверка в момента, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Проекто резолюцията за против. Приема се. 16 за против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим, що желаете. Гласуваме изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. За голямо мнозинство. И така. Сега ще имаме удоволствието да гласуваме 1200 изменения. Обсъдихме процедурата на заседанието на координаторите. Да, заповядайте. Господин председател, една малка подробност. Бих искала изменение 1045 да не падне, ако консолидирано изменение 7 се приеме. Аз разбрах, че докладчика е съгласен. Не е отбелязано тук, че пада при приемане на консолидирано изменение 7. Това не беше отбелязано на преговорите между координаторите. Два в последната версия отбелязахме, че пада. Затова моля да преразгледате въпроса. Искам да гласуваме 1045 в допълнение към консолидирано изменение 7. Малко ме притеснява вашето искане. Няма да променяме списъка на гласуване малко преди гласуването, защото това си е изменение в списъка на гласуването. Нека да чуем докладчика. Ами аз мисля, че трябва да се гласува това предложение. Нека да гласуваме предложението на колежката. А да гласуваме, дали да гласуваме? Това искам да кажа. Господин Шнархарт. Това няма нищо общо с консолидирано изменение 7. Така че това изменение не влиза в консолидирано изменение 7. Станала е грешка. Много изменения имаше, не обвинявам никого, но трябва да гласуваме тук, за да избегнем гласуване в пленарна зала. Аз от името на групата бих искала да кажа, че списъка за гласуване е дълъг и сложен. Беше много трудно да се изготви целият този списък и това е просто едно последно осложнение в последния момент. Не възразявам по същество, а възразявам на принципа.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 искате поименно гласуване. Това означава, че трябва да има 18 депутати, които да са съгласни с вас. Нека да станат. Не виждам някой да става. Добре, като стигнем до там, е, ще опитаме отново. Имаше е, предложение за гласуване на 1045. Ще го гласуваме ли отделно? Това е въпроса ми. Кой би искал да гласуваме отделно изменение 1045? Кой е против? Добре, нека да гласуваме по електронен път. Кой е за на Сато Акиси? да гласуваме отделно изменение 1045. То да не пада, ако консолидирано изменение 7 се приеме. Кой е за? Кой е за отделно гласуване по 1045? Най-лесно е, ако гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Добре. Ще гласуваме 1045 отделно. консолидирано изменение 8. Имаше искане за отделно гласуване. Ако сте съгласни, моля, станете. Госпожа Гьорлинг, и вие ли не подкрепяте искането си? Трябва да станете. Да, добре, малко по-късно получавате превода. Разбирам. Повтарям, който иска да има поименно гласуване, да стане. Трябва да станат 18 човека. Не виждам 18 човека. Ама разбирате ли, трябва да станете. Wenn Sie eine namentliche Abstimmung wollen, die Sie beantragt Ако искате поименно гласуване, трябва да станете на крака. Разбирате ли? 18 колеги трябва да станат прави. Четирима колеги виждам. Пет. Още 13 ни трябват. Няма да има поименно гласуване. Няма да бъде уважено искането ви. Надявам се, че ще успеем да започнем най-накрая самото гласуване. Започваме по електронен път. Консолидирано изменение първо. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. 36 за, 8 въздържали се, няма. Извинете, 8 против, няма въздържали се. Приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 142 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясен резултата. Нека да проверим по електронен път начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против въздържали се, отхвърля се. 145. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 146. Не? Добре, нека да проверим изменение 145 втора част, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Втората част на изменение 145 се приема. 146 за, против, въздържали се, приема се. Dann müssen wir jetzt 146 abstimmen. Ab, dafür? 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 и 148 падат. Гласуваме само втората част. The second. No, it's, it's, um, uh, it falls, it falls. 148 und Agri 9. 148 и Агри 9 гласуваме. Кой е за? Против? Нека да проверим. 148 и Агри 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 150 и Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пропускаме следващите изменения и продължаваме с изменение 5. Изменени 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение второ. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Зипцеш. 176. 177, извинете, за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 11 е идентично. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за. Нека да проверим електронно гласуване.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 Въздържали се. Електронно гласуване. Нека да проверим. Гласуваме 186 и 14. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 187 за. Против въздържали се, приема се. 188 Агри 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за и Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, приема се 196 за, и 127, които са съвместими за, против, въздържали се, приемат се 8 за, против, въздържали се, приема се 198 за, пада, Агри 19 за, против, Възвършали се отхвърля се 199 и 200 за. И 201 и 202 за. Против. Въздържали се отхвърлят се. Искате да проверим тези четири изменения? Добре, моля гласувайте. Гласуваме изменения 199 до 202 електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърлят се. 203 за против въздържали се отхвърля се 204, 205 и 206 за против въздържали се не е ясно гласуваме електронно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 Въздържали се? Вече се изморихте, ни остават още 92 страници. Електронна проверка на изменение 213. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 пада. Не, всъщност беше отхвърлено. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 и Агри 23 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме блок 217, 18, 19 за, против, въздържали се, приемат се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 разделно гласуване, първа част. Казаха ми, че погашно представено изменението. Първо ще гласуваме по целият текст, след като ще гласуваме по думата сингъл. Първо, първо целият текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме втората част. Ами 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ами 25 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се, приема се. 225 за. Против. Пада. Всъщност, добре. 226. Трябва да гласуваме по 226. Против. Въздържали се, отхвърля се. 231 и Агри 27, 232 и 233 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидираме изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 и Аги 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 255 амблок за. Против против, въздържали се, отхвърлят се. Консолидирано изменение. Искате проверка? Добре, проверявам изменение 255. 254-255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение 4. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с страница 17. Изменение 281 и 293. Тези двете само. Добре, гласуваме блок за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 282 и Аги 36 за, Против? Електронно гласуване, моля, по изменени 282 и аг 36. Проверявам електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 283 и аг 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 284.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 Против. Въздържали се. Приема се. 299 за. Пада. Добре. Пада. Не, не пада всъщност. Добре, гласуваме 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 300 за. Против въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 пада, 303 пада, Агри 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. Да го проверим? Добре. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, приема се. Ари 40 в две части. Няма да се гласува.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 против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 41 първа част. Няма да се гласува втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 318 за. Против. Нека да проверим. Електронна проверка на изменение 318. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 319 за. Против. Въздържали се. Приема се. 320 за. Против. Въздържали се. Приема се. 320 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. 322. За, против, въздържали се, отхвърля се. 323. За, против, въздържали се, приема се. 324. За, против, въздържали се, приема се. Блок 4 за против. Въздържали се. Нека пак да гласуваме. Електронно този път. Блок 4. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение 5 за против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 348 няма да се гласува. Кое е следващото? Агри 45 за против Въздържали се, ами не знам, нека да проверим електронно. Агри 45. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 46 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 47 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 360 за. Против. Въздържали се, Приема се. 361 за. Против. Въздържали се. Приема се. 362 за. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за. Против. Въздържали се. Приема се. 364 dafür. 364 за против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въз... отхвърля се. 366 и 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 48, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се, 371 за, против, въздържали се, отхвърля се, 372. Агри 49, две части, първа част е за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка 375 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Триста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 379 за, против, въздържали се, приема се. Блок 5, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се. 384 и Агри 50 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 386 за, против, въздържали се, приема се, 387 за, против, въздържали се, приема се. 388. Трябва ли да гласуваме? Всъщност то пада. Двадесет за, против, въздържали се, приема се. 389 и Агри 52 за, против, въздържали се, приема се, 390 за, против, въздържали се, приема се, 391 за, против, въздържали се, отхвърля се, 392 за, против, въздържали се, приема се 393, 394 и 395 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. И е, сега преминаваме на страница 34. Хорст Шнелхард. Именно тук а, трябва да се гласува а, 161 5 а, отделно. Но тук сме а, е, на изменение 4, 4 и 2, 442 на страница 34. За. Гласуваме 442. А това, за което говорите, е по-нататък на страница 92. Сега сме на страница 34. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 442. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И наистина е прието. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 и Агри 53 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 449 за, против, въздържали се, приема се. 450 за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против, въздържали се, приема се. 452 за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се, приема се. 455 и Англи 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 457 за и 458 заедно за, против, въздържали се, приема се. 459, 460 агри 55 за, против, въздържали се, приема се. 461 за, против, въздържали се. Тук виждам, приема се. Англия 56 и 462 за, против, въздържали се, приема се. 463 в две части. Първа част за, първа част всъщност пада. Втора част 463 втора част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И сега 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. 467 за, против, въздържали се, отхвърля се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 за, против, въздържали се, приема се. 470, 471 и 72 заедно за против Проверяваме електронно трите изменения 470, 71 и 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 473 за, против, въздържали се, отхвърля се. 474, Агри 57, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 474, Ягри 57, режим на гласуване, край на гласуването, отхвърля се. Не гласуваме последващото. 478 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Всъщност, гласувахме ли, пада ли? Gut, ist einmal gecheckt worden. И така. М 480 за, против, въздържали се, отхвърля се. 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не е имало превод на английски. Добре, да опитаме още веднъж. Работи ли превод, английски превод? Испанския превод не работи. Бихте ли проверили? Добре, 481. Сега добре ли е? Всичко ли се чува? 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, приема се. 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. 485 за, против, въздържали се, отхвърля се, 484 за, против, въздържали се, не съм сигурен. Нека да проверим електронно 484. Край на гласуването. Отхвърля се. 486 за против, въздържали се, приема се. 487 за, против, въздържали се, приема се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, не е ясно, трябва да проверим електронно гласуване 489, гласуваха ли всички? Отхвърля се 490. Блок вод 6 за, против, въздържали се, приема се. 492 за, против, въздържали се, отхвърля се 493, 494 заедно. Какво става с машината за гласуване 493-494 за против въздържали се, приема се 495, 96 за, против въздържали се, отхвърля се, Агри 58 за, против въздържали се, отхвърля се, 497 за, против въздържали се, приема се, 498 и Агри 59, заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Че 500 и 506 анблок, за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се не е ясно. Проверяваме 501. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Петстотини три за, против, въздържали се, приема се, 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се. 506. Всъщност тук не се гласува. ein mündlicher Erbänderungsantrag. Той се отнася за член 23, алинея 4. Правомощията на комисията. Тук се казва, че делегираните актове могат да се а, различават от това, което е решено. За мен това е проблематично и а, призовавам колегите да а, се заличи текста, като гласуват за а, 507. Гласуваме за, против, въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. 509 за. Против. Въздържали се. Приема се. 510 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 511 и Агри 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 1 към 512 изменение за против Само зелените и либералите взеха участи, участи затова проверяваме електронно. Устно изменение 1, което е изменение към изменение 512. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 29 на 8 гласа. Преминаваме по-нататък. 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. 515 за, против, въздържали се, приема се. 516 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва 518 за, против, въздържали се, приема се. 519 е изтеглено, Агри 61 пада. 520 Агри 62 и 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. 522 за, Петстотин двадесет и две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 523, 524, Агри 63, заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, 525 за, против, въздържали се, отхвърля се, 526 за, против, въздържали се, приема се, 527, всъщност то пада, 528 за, против, въздържали се, приема се, 529 и Агри 65 за, против, въздържали се, отхвърля се, 531 за, против, въздържали се, приема се. 530 за, против, въздържали се, приема се. 532 за, против, въздържали се, приема се. 533 за, против, въздържали се, приема се. 534 за, против, въздържали се, отхвърля се. 536 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 537 Ягри 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 8 за против въздържали се отхвърля се за 541 за против въздържали се отхвърля се 542 за против въздържали се отхвърля се 543 за против въздържали се отхвърля се 30 за против въздържали се приема се 544 агри 67 за против въздържали се приема се 545 за против, въздържали се. Нека да проверим а, електронно а, край на гласуването. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се 546 за, всъщност то пада, 547 за, против, въздържали се, отхвърля се 548 за, против, въздържали се, приема се, Агри 68 за, против, въздържали се, приема се, 549 за, против, въздържали се, приема се, Не е ясно. Проверяваме 549. Режим на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 550. За. Против. Въздържали се. Приема се. 551. За. Против. Въздържали се. Приема се. 552. За. Против. Въздържали се. Приема се. 553. За против, въздържали се, приема се. Агри 69 за, против, въздържали се, приема се. 32 пада. 554 за, против, въздържали се, приема се. 555. Втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 556 и 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 558 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 70 за, против, въздържали се, приема се. Агри 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 559 за, против, въздържали се, приема се. Блок 9 за, против, въздържали се, не е ясно, проверяваме електронно, край на гласуването, приема се. 560 за, против, отхвърля се, 561 за, против, въздържали се, Не е ясно. Електронна проверка 561. Край на гласуването. Отхвърля се. 562 и Агри 76 за против, въздържали се, отхвърля се 563 за против, въздържали се, отхвърля се 564 и Агри 77 за против, въздържали се, отхвърля се 565 за, против, въздържали се, отхвърля се 566 за, против, въздържали се, отхвърля се 567 за, против, въздържали се, отхвърля се, Агри 78 за, против, въздържали се, приема се, 568 и Агри 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 569 за, против, въздържали се, отхвърля се 570 за. Всъщност това е включено. Агри 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим Агри 81, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И е, приема се. Не гласуваме 82. Гласуваме втора част на 571 за, против, въздържали се, отхвърля се 572 за, против, въздържали се, приема се 573 за, против, въздържали се, приема се 574 не трябва да се гласува. 575 за. Против. Въздържали се. Приема се. 576 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 577. Втората част само за. Против. Въздържали се. Не е ясно, нека да проверим. 577 втората част електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Блок 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част на 579 за против, въздържали се, отхвърля се. 580 за, против, въздържали се, отхвърля се. 582. Две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 583 за, против, въздържали се, отхвърля се, 584 за, против, въздържали се, отхвърля се, 585 за, против, въздържали се, приема се. 586 до 589 за, против, въздържали се, отхвърля се. 591. Трябва да гласуваме втора и трета част. Гласуваме втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за. Искахте да проверим втора част. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Трета част на 591 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 593 не трябва да го гласуваме. 33-то за, против, въздържали се, приема се. Агри 83 пада, 34-то и Агри 84, 84 за, против, въздържали се, приема се. 8 war angenommen. Müssen nicht abstimmen. 5. Прието е, значи не трябва да го гласуваме. 595 за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 и Агри 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 597 за, против, въздържали се, отхвърля се. 598 за, против, въздържали се, отхвърля се. Wir sind jetzt bei der Hälfte und jetzt haben wir noch eine Stunde bis an. Точно по средата на гласуването сме. Остава ни още около час, час и половина гласуване ще трябва да преразгледаме работата си с списъците за гласуването. Продължаваме. 599, втора част са, против, въздържали се, отхвърля се. 600, първа част. Не, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 603 и агри 87 за, против, въздържали се, не е ясен резултата. Гласуваме по електронен път 603 и Агро 87. Край на гласуването. Приема се. 604. За. Против. Отхвърля се. 605. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 606 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме Амблок 11 610 за против въздържали се приема се 36 за против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 36. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 611 и Агри 88 за. Против. Въздържали се. Резултата не е ясен. Гласуваме 611 и Агри 88 по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 612 за, против, въздържали се, отхвърля се 6. Анблок 12. Приема се. 617, втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 620. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на електронното гласуване по 620. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 619. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим 619. Край на гласуването. Приема се. 621. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 я блок за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 я блок за. Против. Въздържали се. Приема се. back into block Yeah. Block is the biggest difference. That should be, that should be the one line here. Okay, sorry. 627. 627 dafür. 627 за, против. sechshundertachtundzwanzig steht zur abstimmung. Ab против, въздържали се, приема се. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 634 за, против, въздържали се, отхвърля се. 635 за, против, въздържали се, отхвърля се. 636 за, против, въздържали се, отхвърля се. 637 за, против, въздържали се, отхвърля се. 638 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 639 няма да огласуваме, 640 за, против, въздържали се. Отхвърля се 642, ягри 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 642 и агри 96. Приема се. 643 за, против, въздържали се, отхвърля се. 644 за, против, въздържали се, приема се. 645 и Агри 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 646, Агри 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 647 за, против, въздържали се, приема се. 648 за, против, въздържали се, отхвърля се. 649 за, против, въздържали се, отхвърля се. 650 за, против, въздържали се, приема се. 651 и агри 99 за, против, въздържали се, приема се. Агри 100 за, против, въздържали се. Електронна проверка по Агри 100. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Блок 16 за, против. Въздържали се, приема се. 654 за, против. Въздържали се, приема се. 657 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 658 за, против. Отхвърля се. Агри 101 за, против, въздържали се, приема се. и 660 не са идентични, така че трябва да ги гласуваме по-отделно. 659 за, против, въздържали се. Резултата не е ясен електронна проверка по 659. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 660 и 661 за против. Електронна проверка по 660 и 661. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Шестотен за против въздържали се отхвърля се 662 електронна проверка начало на гласуването край на гласуването Отхвърля се. Шестотин и 664 и за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 665 за. Против. Въздържали се, приема се. 666 за. Против въздържали се, отхвърля се. 667 за, против, въздържали се, отхвърля се. 668 и 669 са идентични за, против, въздържали се, не е ясен резултат. Електронна проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. 670 и Агри 102 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 671 за. Против въздържали се, отхвърля се. 672 и 673 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронна проверка по 672 и 673. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 674 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 675 за, против, въздържали се, отхвърля се. 676 за, против, въздържали се, отхвърля се. 677 за, против, въздържали се, отхвърля се. 600 77. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 678 за, против, въздържали се, отхвърля се. 679 за, против, въздържали се, отхвърля се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 681 за, против, въздържали се, приема се. 682 за, против, въздържали се, отхвърля се. 683 за, против, въздържали се, 684 и Агри 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 685 за, против, въздържали се, приема се. 686 и Агри 105 за, против, въздържали се, приема се. Анблок гласуваме блок 17. Отхвърля се 18 блок за, против, въздържали се, отхвърля се. 693, 94, 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. 693, 94, 95. Край на гласуването. Приемат се. 696 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Страница 61 гласуваме. 714. За, против, въздържали се. Електронна проверка по 714. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 60 страница 64 39 на страница 64 гласуваме. Поне в моя документ е така. 39 изменение, страница 64. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Агри 112. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Агри 113 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата по 113 електронна проверка. Край на гласуването.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 806, 807 и 808. За, против, въздържали се, приемат се. We voted it. No,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 119. Коя страница е това? 76 е при мен. Агри 119. Намерихте ли го? Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 120. Агри 120. Пада. 851 за против. Въздържали се електронна проверка по 851. Начало на гласуването. Abstimmmaschine. <laughs> Abstimmung ist jetzt geschlossen. Zwar 19 dafür, 20 dagegen. Край на гласуването. Отхвърля е се. 19 гласа за, 20 гласа против. И председател ще се смени. Yes. Мисля, че може да продължим с гласуване на блок. Съгласни ли сте? 851. <laughs> Uh, на, Бас, на Барт Старес за против Приема се. Нека да проверим. Everybody voted. We closed. Всички гласувахте. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре. Осемстотин за. Против. Отхвърля се. 853 гласуваме за. Против. Приема се. 854 Агри 121. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. 855 за, против, въздържали се, приема се. Агри 122 за, против, въздържали се, приема се. Агри 123 за, против, въздържали се, приема се. 156. 856 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 857 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 857. Край на гласуването. Приема се. I'm sorry, you're, you're too late. We... Съжалявам, но закъсняхте. 858 за. Против. Въздържали се. Приема се. 859 за. Против. Въздържали се. Приема се. 860 за. Против въздържали се, отхвърля се. Ще го проверим и него, добре, моля гласувайте. Check. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 862 и Агри 124 са идентични за против въздържали се. Приемат се. 863 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извини, 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 864 за. Против въздържали се, приема се, 865 и Аги 125 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, въздържали се, приема се. 866 за, против, въздържали се, приема се. 867 и Агри 126 за, против, въздържали се, приема се. 867 и Агри 126 за, против, въздържали се, приема се. 869 и 870 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте 869 и 870. Край на проверката. Приема се. 871 и 872 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля гласувайте по 871 и 72. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 873 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим. 873. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Okay, the next two blocks are all Следващите два блока от изменения са приети. Така преминаваме към изменение 880 за, против, въздържали се, отхвърля се. 881 и Агри 128 за, против, въздържали се, приема се. 882 и 883 блок за, против, въздържали се, приема се. 884 за, против, въздържали се, отхвърля се. 885 за, против, въздържали се, отхвърля се. 886 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 887 за, против, въздържали се, отхвърля се. 888 за, против, въздържали се, приема се. 889 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 890 за, против, въздържали се, отхвърля се. 891 за, против, въздържали се, приема се. 892 за, против, въздържали се, отхвърля се. 893 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 48 блок за, против, въздържали се, приема се. 894 за, против, въздържали се, приема се. 895 за, против, въздържали се, приема се. 896 за, против, въздържали се, приема се. 897 и 898 за, против, въздържали се, приема се. 899 за, против, въздържали се, приема се. 900 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 901 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Блок гласуваме 902, 903, 904 за, против, въздържали се, отхвърля се. 905 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 906 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте по изменение 906. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 907 за. Против. Въздържали се. Приема се. 908 и Агри 129 за против въздържали се приема се 909 за против въздържали се отхвърля се 910 за против въздържали се Нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 911 за. Против. Въздържали се. Нека пак да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 911 се приема, 912 за против, въздържали се, отхвърля се 913 и Агри 130 за против, въздържали се, приема се 914 за против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 914. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 915. Гласуваме изменение 915 и 916 заедно за, против, въздържали се. Отхвърлят се. 917 за. Искате да проверим 916? Добре. Моля, гласувайте. 915 и 916. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 917. За против, въздържали се, приема се. 918 за, против, въздържали се, приема се. 919 за, против, въздържали се, отхвърля се. 920 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да го проверим. Добре. Проверяваме изменение 920. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 921 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 922 и 923 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме изменения 922 и 923. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 924 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме блок изменение до 925 до Изменение 948 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 926 и Агри 131 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 929 и Агри 132 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 930 ари 133 за, против, въздържали се, приемат се. 933 за, против, въздържали се, приемат се. 935 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Моля гласувайте. Втора част на изменение 935. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Деветстотин и Агри 134 за против социалисти и демократите. Ако знаете вече какво да гласувате, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. 938 и Агри 134. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме Амблок изменение 939 АГ 135, изменение 943 АГ 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим това гласуване Амблок. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. 940 за, против, въздържали се, приема се. 941 за, против, въздържали се, отхвърля се. 942. Нека да проверим 941. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 942 за, против, въздържали се, приема се. 944 Агри 137 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 944 и Агри 137. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 940 7 за, против, въздържали се, приема се. 949 за, против, въздържали се, приема се. 950 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 951 за. Против. Въздържали се. Приема се. 952 за. Против. Въздържали се. Приема се. 953 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 954 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 955 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 956 за против въздържали се отхвърля се 957 и Агри 138 за против въздържали се приема се 958 за против въздържали се приема се Проверяваме изменение 958. Моля, гласувайте. Изменение 958. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Англи 139 пада. Изменение 959 за, против, въздържали се, отхвърля се. 960 за, против, въздържали се, отхвърля се. 961 за, против, въздържали се, отхвърля се. 962 и 963 са идентични. За, против, въздържали се. По... Нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 964 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 965 и 966 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 967 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 968 и 969 и 970 за, против, въздържали се, отхвърля се. 971. Искате да проверим 968, 969 и 970. Моля, гласувайте. Всички, всички гласуваха. Край на гласуването. А блок 971, 972 и 973. За, против, Въздържали се. <coughs> отвърля се. 974 за. Против. Въздържали се. Приема се. 975 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме блок 976. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Чека за open. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 983. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. 989 за, против. Не ми е ясно. Нека да проверим 989. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 990. За, против, въздържали се, отхвърля се. 991. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така поне си мислих. Продъл... Проверяваме 992, втора... 991, втората част. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 993, втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 995-996 блок 28 за против въздържали се отхвърля се 997 втората част за против въздържали се отхвърля се Проверяваме втората част на изменение 997 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Третата част на изменение 997 за против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но проверяваме третата част на 997. Гласуваха ли всички? Приема се със същото мнозинство. 999 за, против, въздържали се, приема се. 1000 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1001 за, против, въздържали се, приема се. Блок 29 за, против, въздържали се, приема се. 1004 за, против, въздържали се, приема се. 1005 съвместимо е с 1004 за, против, въздържали се, приема се. 1006 и Агри 142 заедно за, против, въздържали се, приема се. 1006 за, против, въздържали се, приема се. 1009 и 1011 гласуваме за, против, въздържали се. Проверяваме 1009 и 1011 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 1008 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1010 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1012. Проверяваме 1010. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 1012 за, против, въздържали се, приема се. 1013 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1014 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1015 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1016 и 17 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се, 1018 и Агри 143 за, против, въздържали се, приема се, 1019 за, против, въздържали се, приема се, 1020 и 25, Агри 145 заедно за, против, въздържали се, приема се, 1021 за, против, въздържали се, приема се, 1022 за, против, въздържали се, приема се, 1023 за, против, въздържали се, приема се, 1024 за, Проверяваме 1023 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 1024 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1026 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1027 и 28 за против, въздържали се, приема се, 1029 за, против, въздържали се, приема се, 1030 за, против, въздържали се, приема се, 1031 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Спечелихте, господин Шнелхарт ще ви а, го напълня следващия път. 1032 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по втората част на 1034. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 1033, втората и третата част. Започваме с Втората част, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, проверяваме втората част на 1033. Е, Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Третата част на 1033. Кой е за? Против? Въздържа ли се, отхвърля се. 1037 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1040 за, против, въздържали се, приема се. 1041 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1042 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 1043 и Агри 40, 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1000 Добре, проверяваме 1043 и 149 агри. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1044 за, против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме по 1045 кой е за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 1047 за, против, въздържали се. Трябва да проверим защото ЕНП гласува различно. Проверяваме 1047. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. 1046 и Агри 150, всъщност те падат. 1048 за, против, въздържали се, приема се. 1049 за, против, въздържали се, приема се 1050 за, против, въздържали се, отхвърля се 1051 за, против, въздържали се, приема се 1052 за, против, въздържали се, приема се 1053 за, против, въздържали се, приема се, 1054 за, против, въздържали се, приема се, 1055 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 55 за, против, въздържали се, приема се, 1056, 57 също за, против, въздържали се, приема се. 1058, 59, 60 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме а, трите изменения 1058, 59 и 60. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1061. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1062. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1063. За против, въздържали се, отхвърля се. 1064 за, против, въздържали се, приема се. 1065 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към приложенията. Изменение 1066. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1060. Добре, проверяваме 1066. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря на НЕП за подкрепленията. Гласуваме 1067, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 68 в края на страница 95 за против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за Шестдесет и девет пада, изменение 70 отново. Кой е за? Според секретарията и втората част пада. Преминаваме към изменение 70 за против въздържали се приема се. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Изменение 71 само третата част гласуваме за против въздържали се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 Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за против, въздържали се, приема се. Проверяваме 83, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверявам 85, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 88, агри 2, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 95. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 97. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 99 Ягри 3 за. Против, въздържали се. Проверяваме 99 Ягри 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100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 110 за, против, въздържали се. Проверяваме 110 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на проверката. Приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се, 113 за, против, въздържали се, отхвърля се, 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване. Електронно гласуване на целия текст. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 29 на 6 1 въздържал се. И окончателното гласуване за проекто законодателната резолюция, целият текст, режим на гласуване, край на гласуване, приема се с 25 на 5 и един въздържал се. Поздравления на докладчика. Okay, we, доста време загубихме в гласуването. Искам да ви помоля да напуснете залата тихичко, ако не ви интересува точка 9, нивото на шума на моторни превозни средства. Колегата Стивенсън ще говори. А, искам да му дам думата. Благодаря, господин председател. колегата изготви е, едно становище. Сегашното предложение е, беше е, договорено от е, е договарящите се. Имаше е, мандат за за, ранно, за ранни преговори и макар, че резултата от преговорите вече е одобрено от нашата комисия през ноември 2013 година с голямо мнозинство 45 за 11 против. Необходимо е преди второто четене в пленарната зала да се а, отвори досието за изменения. А, разбирайки а, всичко а, като докладчик по а, тази тема, искам да ви помоля да не направите това, да приемете изхода от преговорите в сегашния му вид. По три причини. Първо, всяка промяна ще наруши договореността и ще изложи нас или следващия парламент на риска от дълги преговори. И това няма да отговори на сегашните потребности. На второ място компонент беше един необичайно обединен съвет и комисията, която го подкрепя, така че шанса да се постигнат изменения е малък. На трето място текста си заслужава да бъде подкрепен, макар че позицията на парламента беше по-амбициозна в някои сфери беше решено комисията да предприеме оценка на въздействията, свързани с нивата на шумово замърсяване на въздуха и също така а, а, равнищата на шума на моторни превозни средства в момента на тяхната продажба. Трябва също така да се изготви класификация на пътищата на базата на информация, предоставена от държавите членки. А, това винаги е много важно за парламента системи за акустично предупреждаване в хибридните автомобили ще бъде въведено след 3 години и 5 години по-късно за всички превозни средства. това ще се прави при пускането на двигателя. По отношение на най-важното нещо, граничните стойности, са по 85 децибела за най-често срещаните пътнически автомобили. Това е амбициозна цел, но изглежда постижима и економически жизнеспособна. За много от вас това не е амби... достатъчно амбициозна цел. А, и а, приетите стойности са 2,85 децибела по-малко докато това, което се прие от парламента е само 1,90 децибела по-малко. В крайна сметка, окончателното споразумение трябва да е удовлетворително за всички, затова още веднъж ви моля да одобрите резултатите на преговорите. Благодаря, господин Стивенсън. Нямаме време, така че предлагам, казва председателя, да дадем една, по една минута на докладчиците в сянка, господин Татарел, господин Прамер и госпожа Маркис. Che meno, Presidente, perché di questo argomento stiamo parlando da... Благодаря, господин председател. Да, действително, от три години обсъждаме това досие сега не трябва да обсъждаме нещата по същество, а да решим дали да препратим досието в Корапер или не. Така че, моля ви да не внасяте последващи изменения. Благодаря. Благодаря, госпожа Макис. Благодаря, господин председател. Мисля, че резултата е разочароващ, защото шума много често е подценяван. Не трябва да забравяме и въздуха от самолетите и какво се случва и с хората, които живеят до натоварени пътища и които нямат достатъчно доходи. С оглед на това трябва да имаме амбициозни стратегии за реформа на моторните превозни средства, като същевременно запазим конкурентоспособността на автомобилостроенето. В това предложение обаче не сме достатъчно амбициозни. Комисията трябваше да бъде по-амбициозна, трябваше да отчете а, всички препоръки. А, преразгледаното предложение е по-добро, отчела някои от нашите искания и бихме могли да приемем а, резултата от преговорите. Ние предложихме по-амбициозен подход за граничните стойности. Граничните стойности можеха да бъдат много по-амбициозни. Щеше да струва само 20 децибела, 20 години на децибел, което е между 16 и 20 евро, за да може да се стигне до намаляване на нивото на шума. При електрическите и хибридните автомобили те имат бъдеще и предложението в това отношение е добър компромис. И не на последно място етикетирането и в това отношение компромисът е добър, защото Европейската комисия в рамките на две години ще трябва да направи оценка на въздействието за изготвяне на законодателно предложение. Благодаря на колегите за сътрудничеството. Надявам се, че ще бъдем по-амбициозни за бъдеще. Благодаря, господин Крамер. Благодаря, господин председател. Представителя на докладчика каза това, което и аз исках да кажа. Не ни беше лесна задачата с това досие. Така ли, че предложението на комисията не беше достатъчно добро. То не отговаряше на първоначалните ни амбиции. Опитахме се обаче да преработим част от предложението, приложението, например. Успяхме все пак да намерим добър баланс между времето, с което разполагахме и нивото на амбициите. Европейската комисия потвърди, че ще се стигне до значително намаляване на нивото на шума, а, така че ние ще подкрепим пакета, по който водихме преговори. Благодаря. Крайен срок за внасяне на измененията е 25 февруари на обяд. Ще гласуваме на 19 или 20 март на първото пленарно заседание през април ще гласуваме, с което приключвам тази точка от дневния ред точка номер 8, конвенци... Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби беше отложена за следващото ни заседание. Следващото заседание, което ще се проведе на 6 март. На 10 март в 7 часа ще има заседание на парламентарната комисия, както и на 19 март, с което закривам заседанието.